сме пред най-голямата криза с правата на човека на света. Милиони уйгури са в лагерите. Е, те са подложени на политическа индоктринация и мъчения. Унези, които не са в лагерите, са обект на непрекъснато наблюдание. Това не е контртероризъм, това е, е нарушение на правата на човека в мащаби, които са безпредседентни ние трябва да преразгледаме е, взаимоотношенията си с Китай, в това число търговските си взаимоотношения и да обърнем внимание на дейностите на европейските фирми. Е, вие говорихте, вие казахте, че комисията е политическа. Ще продължи ли Европейския парламент да мълчи или ще предприеме сериозни мерки? И каква стратегия ще се приложи? за да сложим край на нарушаването на правата на човека от страна на Китай, използвайки изкуствен интелект, без да има прозрачност за това как се използват данните. Благодаря. Думата има господин Аустревичус. Една минута. Благодаря, господин върховен представител, уважаеми колеги. Китайската глобална мощ се гради върху репресията. Ние говорихме неодавна за събирането на данни в Китай. Днес говорим за срамното използване на лагери, в които са затворени не само уйгури, там се провежда мащабна програма за тъй нареченото преквалифициране и това е източник на много ефтина работна ръка. Китай ограничава политическите свободи на гражданите. Погазва културното и религиозно многообразие. Скъпи колеги, аз ви призовавам, нека работим заедно, така че законът Магницки да се превърне в реалност – така ние не само ще включим в списъка тези, които нарушават човешките права, но и ще спрем други правителства от изкушението да го направят. Благодаря колегата Шойдрова. Выступление една минута. Děkuji za udělení slova. Благодаря, колеги. Китай въвежда е, очевидно е, режим, който напомня стабилизма, е, сталинизма. Затворниците се наблюдават непрекъснато, напълно са изолирани. Нуждаем се от ясно послание, от ясен сигнал. Именно за това е много хубаво, че господин Тохти получи Сахаровата награда. Но трябва да настояваме за освобождаването на затворниците, на политическите и други затворници. Господин Тохти е казвал и неговата дъщеря повтори тези думи. Фактът, че днес се говори за Китай и за ситуацията в Китай, вече е достатъчно ясно послание. Кой носи отговорността за геноцида в региона Синзиан? трябва да настояваме за санкции насочени срещу китайското правителство. Господин Борел, поздравявам ви с избора на този пост и се надявам, че ще въведете нова политика в това отношение. Желая ви успех. Йончева, час выстąpiения една минута. Елена Йончева, една минута. Mr. High Representative, I'd like to express my Господин върховен представител, искам да изразя сериозната си тревога от нарушаването на правата на човека, в това число грубо нарушение на правата на човека от масовото наблюдение, интерниране на над 1 милион уйгури и други етнически малцинства в автономния регион Синдзян. По време на тоталитарния период моята страна България също премина през труден период с етническите малцинства, чието права бяха нарушени. Преминахме през трудни години на конфронтация. Сега България е положителен пример за защита на етническите и религиозни малцинства. Изразявам своята надежда, че Народна република Китай, страна с древна традиция и култура, страна с голям потенциал, ще намери начин да защитава и правата на човека за всички етнически малцинства на територията си. И настояваме всички журналисти и наблюдатели да получат достъп до автономен регион Синдзян. Господин Богослав Либерацки има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, почитаеми господин върховен представител – ние водим този дебат, който засяга най-вече Китай. Същото се отнася и до резолюцията. Съветът и парламента винаги ще са на страната на етническите и религиозни мълцинства, дори и когато трябва да критикуваме страна като Китай. Резолюцията изразява висока оценка за постиженията на Китай – 700 милиона се освободиха от бедността, но това не е достатъчно, защото хората трябва да бъдат сигурни, че се зачитат и техните основни права. Тази резолюция изброява факти, които са проверени. Надяваме се да получим обратна информация от Китай – но ако е необходимо, ще наложим и санкции на индустрията и търговията. Китай трябва да изпълнява Конвенцията по правата на човека, тъй като е подписала Конвенцията преди много години. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Роберт Хайзер е първи. Ано, Čína je obrovská veľmoc, obrovská krajina. Z благодаря, госпожо председател. Китай е огромна страна. С дългогодишна история, повече от 6000 години, търговските взаимоотношения с Китай са много важни, но не бива да си затваряме очи пред системните посегателства и нарушения на правата на човека, особено в населявания от уйгурите регион. Десетки хиляди са затворените, задържаните, лишени от е, права. Става дума за концентрационни лагери, в които хората е, не са отишли доброволно. Ще трябва при всички положения да направим необходимото, за да е, принудим Китай да ги освободи. Не съм любител на санкциите, но е, констатирам, че е, скандалът е, China Cables налага определени санкции, за да се преборим за спазване на правата на човека. Минута. Джули Уорт има думата за една минута. Leaked government document. Изтекли държавни документи говорят за това, как за това, че евро... китайският лидер през 2014 година е дал нареждане за преследване на уйгурите. Най... Над 1 милион малцинства са изпратени в лагери, където са подложени на политическа индоктринация. Китай дори е организирала посещение в лагерите за тях и говоря за тях като за доброволни центрове за квалификация за младите. Местните служители трябва да спазват определени опорни точки. Обяснява се, че на децата се да осигурява възпитание, за да бъдат предпазени от радикализация. Един държавен служител е бил хвърлен в затвора, защото се е опитал да забави арестите. Аз се гордея с колегите, които протестират пред китайското посолство в Лондон и аз ще се присъединя към тях и ще настоявам за закриването на тези лагери. Сега господин Николаус. Благодаря, госпожо председател. Дали говорим за Китай или Палестина или чернокожите в САЩ, но винаги става дума за потъпкване на човешките права. Но когато има преследване на мисюмани, обикновено това е свързано с геополитически причини – къде бяхте вие, когато джихадистите преследваха християните в Сирия? Защитата на правата на човека по света се използва като инструмент срещу определени държави. Това не може да бъде пътят напред. Разбира се, регионът Цинзян е много важен за новата инициатива на Китай за новия пояс и разбира се, САЩ не иска тази инициатива да успее. Ето защо се забавяме. Благодаря ви. Колегата Дали. Благодаря, госпожо председател. Говорим за China Cables Очевидно образецът е била Wikileaks и ето, че в момента вече е, виждаме колко много се разпространява тази практика на подаване на сигнали срещу корупция, срещу нередности, но в случая става дума за нещо много по-различно. Става дума за вътрешни китайски документи, предназначени за английски англоязичната е, общност, е, където е, и е, иранското правителство, ако си спомняте, имаше подобни е, е, проявления и сега е, отново обсъждаме е, китайското, е, китайските репресии. Е, аз не смятам, че е, китайците е, наказват собственото си население или го лишават от е, права и свободи. Аз смятам, че е, в крайна сметка е, правата на човека е, много често се използват за геополитически цели. Е, приключваме с спонтанните изказвания. И сега ще дам думата на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеф е, Борел. Yeah, Уважаеми депутати, благодаря ви за изказванията. Моето заключение е, че мнозинството, да не кажа, че всички депутати са сериозно разтревожени от ситуацията в Синдзян и настояват за коренна промяна на политиката на Китай в този регион, в това число използването на лагери за превъзпитание и широко разпространение наблюдание. Глобал, легитимната и е, глобална борба срещу тероризма трябва да се съпътства с гарантиране на основните права и свободи. Искам да ви благодаря за, мнение, за изразеното мнение и за това, че помагате този въпрос да остава в списъка на нашите приоритети. Искам да ви кажа, че Китай активно говори за успехи в борбата срещу туризма в Цинциан и получава силна подкрепа от много страни, в това число членове, с това число членове на Организацията за ислямско единство. На група от 22 страни на Общо събрание на ООН излязоха с съвместно изявление за уйгурското население. И 54 страни под ръководството на Беларус обориха твърденията и както виждате, че мнението на международната общност не е еднозначно. Ние в Европа имаме много ясен ангажимент и можем да кажем, че ние сме сила в областта на правата на човека. Ние изразяваме своите тревоги за случващото се в Синдзян, в това число из, използването на масово наблюдение и имаме ако мерки срещу износа на оборудване с двойно предназначение. И разбира се, ние сме изразили тревоги относно принудителния труд от 2000, правим го 2018 година, като част от годишния диалог за правата на човека с Китай, както и на всички двустранни мерки. И ние казахме на своите фирми, че те трябва да насърчават спазването на правата на човека и да насърчават корпоративната социална отговорност във всички части на веригата на доставки. За санкциите вярно е, че Съединените щати активно налагат санкции срещу официални китайски лица. Те наложиха санкции на 28 държавни служители за ролята им в Синдзян. Ние не го направихме, системата ни е различна. Знаете, че аз се опитвам да променя нещата с една инициатива, която да ни позволи да приемем нещо наподобяващо закона Магницки. Ще ви информираме за работата, която вече сме започнали в съвета, затова има нужда от консенсус и аз ще се боря за това. Ние трябва да сме силни и също така трябва да продължим диалога. Диалогът не може да се пренебрегне. Двете неща са напълно съвместимо. Искам обаче да съм сигурен за ясния ангажимент, който имаме. И аз разчитам на пълната подкрепа на Европейския парламент. Председателката, благодаря много. Уважаеми колеги, получих пет проекта за резолюции за този дебат. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител по въпрос, на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по хуманитарното положение в Венесуела и кризата с беженците и миграцията за процедурата спонтанни изказвания и синя карта можете да се запишете по традиционния начин електронно. Инструкциите са на разположение на входа на залата. Сега давам думата на заместник председателя на комисията и върховен представител господин Жозеп Борел. Заповядайте. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, политическия блокаж, тежката економическа ситуация във Венецуела имат опустошителни последици за страната. Над 21% от населението са недохранени, 25% оцеляват благодарение на хуманитарната помощ. Има цял набор от цифри, които показват мащаба на кризата. Засегнати са 70% от децата, които нямат достъп до редовно образование. Има недостиг на лекарства, електричество, водоснабдяване, макар че в Каракас имаше възстановяване на тези услуги, в провинцията все още токът непрекъснато спира. Европейския съюз предостави хуманитарна помощ. Ние имаме и постоянно присъствие в страната. Освен това, от 2018 година до сега сме предоставили 170 милиона евро, допълнително 300 милиона като хуманитарна помощ в Венецуела и съседните и държави. Около две трети от непосредствената хуманитарна помощ отиде за Венецуела. Ние сме най-големия хуманитарен донор в страната. Останалата една трета се използва за страните в съседство. Разбира се, имаме ограничени оперативни възможности. Международната група също вече работи по-активно по дипломацията, е, за да се отвори възможност за хуманитарни действия в страната. Ние сме свидетели на най-големите придвижвания на населението в историята на Латинска Америка. 5 милиона венецуелци вече са напуснали страната си. Те напускат ежедневно. Те стават мигранти и бежанци в съседните латиноамерикански и карибски държави. Организацията на ООН смята, че цифрата може да достигне 4 милиона, а и 5 милиона до края на 2020 година. Бих искал да похваля страните в региона за техните забележителни усилия в приема им на мигранти и бежанци. Същевременно трябва да се има предвид, че ООН поискаха да има план за регионален отговор. Този план би трябвало да осигури над 1,3 милиарда долара, когато се добави към осигурените вече средства. Разбира се, трябва да се има предвид, че не всички страни искат да приемат толкова голямо население. Европейски съюз, държавите членки трябва да поддържат казаното на конференцията през октомври. Сега, от гледна точка на ресурсите, може би нещата не бияха големи като постижения, но пък трябва да се мобилизираме, за да решим проблема. Но Независимо колко искаме да отделим във фонд Солидарност, средствата никога няма да са достатъчни, за да преодолеем този проблем. Не можем да нахраним хората. Венецуела е богата страна, независимо от бедността. Тя има огромни природни ресурси има и значителни финансови активи. Голямата част от тях са в чужбина. Те биха могли да допринесат за преодоляване на трудностите, които срещат гражданите. Защото ще е трудно света да се мобилизира, за да може да помог, помага постоянно на цял един народ. Трябва да търсим творчески решения за мобилизиране на ресурси за преодоляване на тази огромна криза. Силно се надявам в бъдеще да се излезе с нови идеи. Нови идеи, които да се осмислят, за да се преодолее политическия проблем и да се преодолее тази хуманитарна криза. И накрая единственото решение на проблема в Венецуела може да се постигне само посредством демократичен мирен процес, е, честни избори. И ние чакаме политическото решение, за да се преодолее една от най-големите кризи от гледна точка на миграцията, от гледна точка на благоденствието на този народ. Благодаря. От името на НП давам думата на Лопес Гил за две минути. Lo acaba de decir el alto representante. Върховният представител току-що посочи, че миграцията в Венецуела вече има решение и това е да напуснат този режим и да се върнат към демокрацията. Диктаторът Мадуро се опитва да разпусне единственото легитимно събрание и това е Народното събрание. Той се опитва Гуан Майдо, който беше признат от този парламент и може да продължи борбата си да възстанови демокрацията, обаче той се опитва да му попречи. Наистина е жалко да се наблюдава как правата на човека там се потъпкват. И е, от него той се разви в един измъчващи ранин и извършва престъпления срещу човечеството, докато в е, общността от държави всичко това се обсъжда. Повече от 4 милиона души обхваща миграцията. 20 милиона са се отказали от земята си, всъщност един от пети, един от пет те са напуснали страната си и голяма част от тях са в Испания. И всъщност това са хората, които подават най-много молби за обежище. Европейският съюз може да помогне за края на тази диктатура. И всъщност нашият върховен представител може да се погрижи за това тези, които нарушават правата на човека, да бъдат подведени под отговорност. Освен това, трябва да разглеждаме нещата от политическа гледна точка, както е посочено в ежедневника Ел Мундо. Народът е, е изложен или на Мадуро, или на Тръмп. Съюз социалистов и демократов в парламенте. господин Хавиер Лапес от групата на социалисти и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на върховния представител господин Борел. Ще говоря за хуманитарното положение в Венецуела. От какво страдат венецуелците и какво е въздействието на случващото се в района що се отнася до миграцията. Днес получихме данни за това, което се случва в Венецуела. 82% от населението няма редовен достъп до вода, 53% нямат достатъчно храни и други базови стоки. Има проблем с снабдяването с вода и така нататък. 80% от разселените са разселени в района. 35% от цялото население на страната е в тежко положение. Има масова миграция, масово напускане, нещо, което никога не е било наблюдавано. 4 милиона и половина венецуелци са направили опит да напуснат страната. Кои са засегнатите страни? Колумбия, Перу, Еквадор, Аржентина, Чили – Знам, че всички тези страни се опитват да положат много усилия, тъй като имат проблеми с работната ръка. Необходимо е ние в Европейския съюз да се обърнем към международната общност. Необходимо е да предоставим финансова помощ за решаване на кризата. ООН вече каза, че има нужда от 200 милиарда за населението на Венецуела, вътре в страната и извън страната. За сега сме събрали само една четвърт от тази сума. Необходимо е да окажем освен това и политическа подкрепа, демократична подкрепа за страната. Бившият върховен представител Могерини каза, че трябва да помогнем е, по отношение на мигрантите, нези, които идват от е, Венецуела в Европа, трябва да видим какво можем да направим, за да може населението да има бензин, да има храна и така нататък не трябва да забравяме, че има режим, който вече наказва така или иначе населението и то достатъчно. Благодаря от името на групата Да обновим Европа, госпожа Дита Харанзова за две минути. Eh, Много благодаря. Много венецуелци няма друга альтернатива. Трябва да напуснат стената си. 2020 година са толкова високи а, прогнозите, че още милиони ще напуснат. Това ще са повече хора, отколкото напуснаха Сирия. Разликата между двете кризи е, че Сирия е страна, която е сведена на колене от войната, докато Венецуела не е. Но Мъченията на венецуелците, страданието им е същото. Все едно живеят във военна зона. Това, което се случва в тази страна е трагедия. И можеше да бъде избегнато. Економическата и хуманитарна криза са резултат от политиката на режима и нежеланието на този режим да признае вината си. Те отричат проблема. Европейския съюз трябва да продължи с подкрепата си към този народ, за да се облегчи кризата. Ако не се разреши политическата криза във вътрешен план, то хуманитарната такава няма как да бъде разрешена. Политиката на Съюза към Венецуела трябва да бъде оказване на натиск върху режима на Мадуро, за да може той да седне на масата за преговори. Многократно съм казвала, най-ефикасният начин това да се постигне са а, конкретни санкции срещу служители на режима. Трябва да разширим списъка от лица, срещу които има санкции. Много ви благодаря. Сега от името на зелените госпожа Кунке за две минути. Так. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Жозеп Борел за това, че избра да се обърне към нас във връзка с сериозното положение в Венецуела. Всъщност положението е нечовешко. В момента ставаме свидетели на един отчаян бяг от насилие, от глад, от безредици. Искам да подчертая онова, което каза колегата преди мен. Факта, че няколко милиона венецуелци са напуснали страната и са опитали да намерят убежище в съседни държави, показва ясно, че сериозните проблеми едва ли ще свършат в близко бъдеще. И тъй като безредиците ще се прехвърлят и вече се прехвърлят в други страни от района, положението на хората, които бягат, става все по-сложно. През октомври ВКБ ООН заедно с Европейския съюз прикани съседните държави на Венецуела да покажат солидарност спрямо бежанците. Ние, зелените, искаме тази солидарност да бъде показана и в Европа. Ние, зелените, изискваме от Европейския съюз да конкретизира своята солидарност. Всички обичаме красиви думи, обичаме да осъждаме корумпирани ръководители, нека да го направим наистина, независимо къде се намират те. Благодаря. Сега от името на групата Идентичност и демокрация, господин Тиери Мариани за една минута. Благодаря. Дипломацията е изцяло чужда на философското уравнение и е, цялата обърканост на Европейския съюз по отношение на Южна Америка е по, тази погрешна, по тази погрешен път. Ние трябва да имаме независима политика в Латинска Америка и е, тази е, политика трябва да се води от Испания, Португалия, Франция и да следва международните амбиции. И тук е, не може да се проявява наивност е, към е, левицата в е, Южна Америка. Политиката на Никола Мадуро не е моята политика, обаче политиката на американските санкции, която направи венецуелския народ беден, също не. Ние трябва да имаме друг подход, е, друг път е, и да не стигаме нито до утилитаризъм, нито до колективизъм. Ние трябва да следваме е, нашите принципи и не трябва да а, следваме това, което твърди Жан Гуедо и не трябва да се предоставя удоволствие на Никола Мадуро и в случая мога да кажа, че ние сме само безучастни зрители. Тищи реформаторze głos пан Херман Herman Час Czas wystąpienia полтори минути. Херман Търш от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Когато слушам върховния представител на Европейския съюз, впечатлението, с което оставяме е, че положението в Венецуела се дължи на природно бедствие. Същото се отнася и когато слушаме социалистите. Нека да погледнем какви са първопричините за тази огромна трагедия. Първопричината е режимът. Режима тип Чавес който сведе на колене най-богатата страна в този регион. Започна задържане на представители на Народното събрание на страната на 5 януари. Бе задържан той. Репресиите продължават. Над 16 800 извън съдебни убийства са извършени. 6800 Стотици са задържани, биват изтеждавани, изнасилвани. Господин Борел, нужни са не само санкции срещу лидерите на този режим. Това е хуманитарна катастрофа в мирно време в Латинска Америка. Господин Борел днес каза, трябва да бъдем реалисти, но и каза той, имаме проблем. Господин Борел, нямаме един проблем. Има много, защото тираните никога не си тръгват доброволно. Венецуелците бягат от страната, умират, хиляди от тях умират. Европейския съюз по този начин а, уронва и реномета си, защото е пасивен и става съучастник на тази трагедия. Благодаря. Благодаря. От зелената лавица, левица госпожа Вилануева Руис. Минута и половина. Cabe preguntarse cuál es la razón para tanto tiempo el enfoque seguido tanto por la Unión Europea como... Благодаря, госпожо председател. Задавам си въпроса защо след толкова дълго време фокусът на САЩ и Европейския съюз не помага да се решат проблемите на Венецуела. Това е ситуация, белязана от поляризация и политиката на Тръмп просто не е достатъчно отговорна. Аз е, искам да призная, че международното право от 400 е, е, години не признава правителства, признава държави и последицата от това е, че политическата криза и социалната криза дори се влушиха и изобщо не е, санкциите срещу правителството на Венецуела вредят на населението. Европейския съюз трябва да действа като посредник. Следващата година ще имаме възможност, защото тогава ще има парламентарни избори, така че ние ще трябва да се погрижим те да се проведат с необходимите гаранции и е, по този начин да се установи стабилност е, и да се избегнат вътрешни опити за преврат. Благодаря. Благодаря господин Левтерис Николао Алавамос за една минута и половина. Госпожо председател, дебата относно бежанците от Венецуела идва след цяла поредица от резолюции, които признават, че Гуайдо е марионетка на САЩ и те признават, че Гуайдо е утвърден като преходен президент. Това е една сериозна капиталистическа криза, онова, което виждаме в страната. Тя се влушава от действията на империалистите, от санкциите на САЩ и Европейския съюз. Те се месят в вътрешните работи на друга държава. Европейския съюз проявява лицемерие тук. Това е просто една фасада. Вие не се грижите толкова за бедните бежанци, Онова, което се случва на практика е, че европейските монополи се намесват тогава, когато в някоя страна има правителство, което не им се нрави. Венецуела е богата. Когато има богата държава, независимо дали тя е богата на газ, петрол или на други полезни изкопаеми, Европейския съюз и другите държави искат да експлуатират тази държава. Правили са го в продължение на години. Европейския съюз и другите държави искат да махнат от власт избрания президент. Ние се борим за свободата на Венецуела. Единствено населението на Венецуела има право да организира и да определя своето собствено бъдеще. Благодаря господин Антонио Таяни за минута и половина. 7000 човека в момента са обект на процеси. Постоянно биват задържани в политически затворници 300-400 човека. 2012 година са арестувани 20 000 мъже и жени по политически причини. Доклада на ООН казва, че специалните отряди са убили над 5000 човека през 2018 година. 1869 до средата на май 2019 година. Ето това са смелите комунисти, които защитават свободата и демокрацията. Милиони напускат Венецуела. Местното население също бива посичано и избивано криминалните групи пък изнасят дрога и хора към холандските острови. Няма свобода на изразяването. Режима се опитва да потуши е, свободата на словото дори в нещата. Няма лекарства. Е, постоянно се разпространява и маларията, и треската денги, и много други. И за това, господин върховен представител, трябва да се попитаме дали решението за Венецуела преминава единствено и само през увеличаване на хуманитарната помощ. Дори не знаем докъде стигат. Режима на Мадуро контролира и филтрира всичко, цялата помощ, дори хуманитарната. Така че е нужен повече кораж. Да, прав сте, аз съм съгласен с вас трябва да се върне демокрацията. Но, господин Борел, нужно е повече кораж. До сега е, общностните институции без Европейския парламент не са имали коража да върнат господин Мадуро у дома му, да се намесят срещу един диктатор, който продължава да унищожава живота си и да го убива с глад. Затова е нужно да бъдем смели и вие, и Европейската комисия, и общностните институции. Благодаря. Много. Мария Мануел Летао Маркеш за минута. Благодаря, госпожо председател. Господин върховен представител, ситуацията в Венецуела е най-голямата миграционна криза в наши дни. Ако нищо не се промени, се преценява, че броят на бежанците и мигрантите от Венецуела от 4,5 милиона до 6,5 милиона ще се увеличат до декември 2020 година. Това засяга съседните страни най-вече. Колумбия и дори Европа е засегната. Само малкият остров Мадейра, португалски остров, през 2018 година е приял 4000 мигранти от Венецуела и ги е интегрирал. Това е най-голямата миграционна криза, обаче това е криза, която намира най-малко финансова подкрепа, най-малко приблизително 80% от финансовите задължения са изпълнени през изминалата година. За това е важно Европейския съюз да продължи своята политическа и дипломатическа дейност, за да се спазват финансовите задължения. Важно е също последиците от економическите санкции да бъдат проверявани и е, да се проучват е, альтернативи, например инициативата на върховния представител. Тук искам да посоча като пример програмата ЕФОФУД. Благодаря, господин Йорди Каняс, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Венецуела става свидетел на истинско хуманитарно извънредно положение. 4 милиона и половина венецуелци са напуснали страната си. През 2020 година вероятно те ще станат 6 милиона. Стотици хиляди напускат страната всеки ден. И това не се случва защото има война или защото се е случвало някакво неочаквано природно бедствие. Не, това е в последица на действията на едно лице, което познаваме по име Николас Мадуро и неговия режим. Какво можем да направим в тези обстоятелства? Нещо много просто да върнем демокрацията в Венецуела. Всичко друго просто ще е, затвърди положението. Имаме нужда от това комисията да говори с ясен глас. Същото въжи за парламента. Необходимо е демокрацията да се върне в Венецуела, на това трябва да настояваме. Нека да не забравяме, че има венецуелци, които са преследвани поради политическите им виждания. Ставаме свидетели на политически убийства, унищожават се местни общности и това се случва, когато много от нас гледат в друга посока. Нека всичко това да спре. Благодаря. Силвия Сардоне за една минута. Венецуела, е, За пореден път виждаме колко Европейски съюз нищо не може да свърши. За Мадуро Европа имала доста разочароващи позиции. Не е имала ясно нападение на социалистическия и комунистическия модел. Един модел, който първо бе на, Шаве, на Чавес, сега на Мадуро. Това е един модел, който направи една богата страна, богата на нефт, е, една бедна страна голям част от населението напуска, магазините са празни. Четири цифра на инфлацията. Има много болести, няма лекарства. Да започнали са дори да си ядат домашните любов, е, любимци от глад. Трябва да разберете какъв е социалистическия модел. Е, що е то реален социализъм? Що е то комунизъм? Това е нещо, което вноси бедност и смърт. Опозицията бе потъпкана, няма свобода на пресата, изборите са фалшифицирани. Европа трябва да се събуди. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Подрева, за минута. Wenezuela to kraj o największych udowodnionych zasobach. Венецуела е страна, която е богата на важни природни ресурси, в частност петрол е, и всъщност е, те биха могли да изпълнят мечтите си, ползвайки тези богатства, но това, за съжаление, не е така. Имаше много дебати за Венецуела и аз съм убеден, че ние тук, е, като че ли, е, малко сме настрани от това, което се случва. Милиони хора напуснаха Венецуела. Има също извънсъдебни изпълнения на присъди, извънсъдебни екзекуции и е, всъщност е, Венецуелското правителство сега твърди Обратното на това поведение не може да бъде следвано. Господин Борел, ние трябва да изпратим добро послание и това е една от основните ни задачи в бъдеще. Ние трябва да изхождаме от принципа, съгласно който ние ще трябва да разширим санкциите срещу ръководителите на страната и след това да бъде наложена демокрация в Венецуела. Без силната подкрепа на Европейската общност този дебат ще продължи до безкрайност. Благодаря. Госпожа Сандра Перера, една минута. Благодаря, госпожо председател мине не мине време и Европейския парламент започва да протестира срещу Венецуела и срещу Венецуелската република. Още веднъж обсъждаме този въпрос. Още веднъж се бъркаме във вътрешните работи на друга държава. Имаше опит за държавен преврат, станахме свидетели на дестабилизиране. Положението стана наистина изключително сериозно. И сега, като че ли проявяваме лицемерие, как може да говорим за миграционната криза, без да говорим за причините за нея. Мира, социалната защита, здравеопазването, борбата с изолацията, с бедността, наистина привличат хората. Когато обаче насърчаваш обратното на всичко това, то се случва в крайна сметка венецуелските граждани и португалското население също а, страдат. Много хора напускат Венецуела. Режима вреди на страната, вреди на народа, изолира Венецуела. Благодаря. Господин Йоанис Лагос за една минута и половина. Благодаря госпожо председател. Според мен дебата днес показа лицемерие. Ясно е, че Европейския съюз не може да направи нищо, за да спре това, което се случва в Венецуела. Това, което се случва от много години в Венецуела. Не можем да спрем и случващото се в други страни, където се потъпват правата на човека – как? какво ще се опитаме да направим сега ние? Казваме, че режима трябва да спре да потиска хората. Бива да забравяме, че това е комунистически режим. И комунистите, когато дойдат на власт, винаги са потъпквали населението, което управляват. Така че, ето от тук трябва да почнем. От тук трябва да, да съсредоточим вниманието си. В миналото могли ли сме да, се справим с това? Ми не сме могли. Винаги говорим хубави приказки, обаче в действителност нищо не се случва и не се променя. Как Европейският съюз ще промени събитията във времена, когато толкова близо до нас, до нашите граници, Турция си прави каквото си иска. Ердоган си прави каквото си иска също дава възможност на мигранти да пресичат гръцката граница, да влизат в Гърция. И не само прави това, но и бива възнаграждаван. И то доста добре за усилията си. Трябва да се съсредоточим по в нашата периферия, а не да мислим за далечни части на света. Благодаря, Пауло Ранжел. За една минута. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да заявя, че категорично отхвърлям всички изказвания, направени от Сандра Перайра от португалската комунистическа партия, която се опитва да подкрепи един режим, който наистина вреди страшно много на своето собствено население – Жалко е, че сме стигнали до там, че евродепутати защитават политиките на Мадуро, които доведоха до най-голямата беженска криза в Латинска Америка. 4 милиона и 700 хиляди души са напуснали страната вече, вероятно скоро ще станат 6 милиона. Посетих Колумбия, познавам положението на венецуелските бежанци в съседните на Венецуела държави. Знам, че те са в отчаяващо хуманитарно положение. Европейския съюз може и трябва да направи повече. Държавите членки на ЕС носят отговорността да махнат Мадуро от власт и да възстановят демокрацията в Венецуела, както и достоинството на венецуелците. Благодаря, благодаря. Господин Тонино Пицола за една минута. Господине високи Господин върховен представител, 4,5 милиона души вече са напуснали Венецуела. До края на едната година с 2 милиона ще се увеличи тази цифра. Това е най-големия брой бежанци от една държава днес. Финансирането и донорските програми на международната общност са много слаби. По-малко от половината средства са били отпуснати. 2016 година Европейския съюз е платил 320 милиона хуманитарна помощ. Трябва да продължим да предлагаме хуманитарна помощ на Венецуела, Еквадор, Колумбия и Перу. Тези страни показаха солидарност към венецуелските бежанци. 85% от бежанците отиват в съседните страни. Подкрепям подхода на върховния представител на ОНЕ Гражданите не трябва да плащат цената на нашите санкции. Кризата в Венецуела трябва да приключи с преговори посредством честни избори с международни мисии за наблюдение. Това е единствения начин гражданите на Венецуела да определят своето бъдеще сами. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Самира Рафела за минута. Thank you. I'll continue in Dutch. Ще продължа на холандски. Четири цяло и пет милиона души напуснаха Венецуела. Повече от милион и половина отидоха в Колумбия. Хиляди венецуалци намериха обежище в Карибските острови, Нидерландските Карибски острови. И наистина това е скандално. Тези цифри не спадат. И е, в Кюрасао, е, в Аруба е, просто не могат да се справят с тази криза. И ние прикамваме комисията да е, обърне внимание европейските територии да бъдат повече подкрепени. Както каза представителя на Европейската комисия, е, наистина тук трябва трябва да се създаде е, фонд за бедствено положение и да се използват съответните средства, така че да помогнем на тези уязвими острови. Те имат нужда от такава помощ. Това е искане, което е, искам да повторя сега. Благодаря. E, Благодаря господин Ришард Чернецки за една минута. Госпожо председател, господин комисар. Уважаеми господин Борел, вие сте испанец и сте от страна, която много добре разбира какви са проблемите на Латинска Америка. Съответно, мисля, че вие ще успеете да помогнете и да решите проблема, който съществува в момента. Нека обаче да не проявяваме твърде голям оптимизъм. Диктатурата не изчезва просто така, за една нощ. Властите в Венецуела използват физическа сила срещу населението. Съответно, само ако има много голям натиск, от международната общност, и тук включвам Европейския съюз и Европейския парламент, ще успеем. Не може да има само дипломатически усилия. Само при оказване на много голям натиск хората в Венецова ще могат да решат независимо кой да ги ръководи. Благодаря, господин Иняцио Корал, за една минута и половина. Президенте, с Уважаеми колеги, четири милиона, 4 милиона и половина венецуелци да напуснали страната си. Родителите не могат да нахранят децата си. Инфлацията е около 10 000% годишно в Венецуела. Това означава изключително сериозна криза. За следващата година прогнозите показват, че броя венецуелци, които напускат страната, ще са повече от сирийците. 6,5 милиона – 6 милиона и половина напускат страната. Голямата част отиват в Колумбия, тя прояви щедрост, има политика на отворени врати и сега плаща много скъпо последствията от това, че така прие толкова много хора. ООН казва, че изискванията за да може да има базови услуги за мигрантите, възлизат на милиарди. Но Макар, че много хора изразиха своята солидарност, много малко допринасят. Затова призовавам Европейската комисия да положи повече усилия да приветства тези хора, които са отчаяни. Призовявам и ООН, и САЩ отново да погледнат политиката за санкции, която всъщност на които наказват страна, която вече е паднала на колене. Венецуела е доста по-далеч от Сирия. Мнозина смятат, че това не ни засяга пряко. Но аз мисля, че е дошъл момента да покажем на латиноамериканските си приятели, че ние ги защитаваме, когато имат нужда от нас. Благодаря. Благодаря, господин Андрей Ковачев, за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин Борел. Над 4,5 милиона граждани на Венецуела са напуснали страната от началото на кризата, до която доведе криза комунистическият режим на Чавес и Мадуро за разлика от други масови преселения в историята това обаче не е породено от военен конфликт а от едно корумпирано тиранично управление което отчаяно се опитва да налага една банкрутирала идеология на социализма и комунизма в една от най богатите страни на латинска америка. за тези от нас които са имали нещастието да живеят от грешната страна на желязната завеса в един социален експеримент наречен социалистически строй или по точно социалистически лагер много близък до концентрационен лагер тази ситуация е до болка позната липса и опашки за продукти от първа необходимост катастрофална икономика репресии и преследване на опозицията затворени граници и опити за бягство. с цената на много усилия и жертви ние в европа успяхме да отхвърлим потисничеството и диктатурата. затова сега не можем да бъдем безучастни на това което се случва за човешката трагедия на народа на венецуела които се опитват да възстановят демокрацията и върховенството на закона и основните човешки права господин борел нека да удвоим и утроим нашите усилия на европейския съюз за бързото възстановяване на демокрацията за честни и демократични избори които да възстановят добрите възможности за живот във венецуела. благодаря ви.